Comenzamos nuestra audición. Нека да започнем нашето изслушване, посветено на свободата на словото и демокрацията в Хонг-Конг. Преди това обаче позволете да, да ви кажа, че имам някои съобщения, които ще остава за след малко, защото имаме точен час за видео, видеоконференцията. Предвидели сме участието на различни видни фигури от Хонг-Конг, които пряко ще ни разкажат за събитията, в които директно участват събития, които се развиват шеметно. Поканили сме двама гости, които са, се намират в Хонг-Конг, които предпочетаха да останат там и да осъществят връзката от там. Целта ни е задълбочено да проучим какво става там на място – и след това, ако е необходимо, да преценим по какъв начин Европейският парламент би могъл да допринесе за утвърждаване на свободата на словото и демокрацията в Хонг-Конг. Ще говорим за човешки права и демокрация, две теми, които са от основните е, сфери на компетентност на нашата комисия. Поканили сме представители на китайските власти в Хонг-Конг и а, хора, които а, участват в събитията. Вчера получихме нова информация, която искам да споделя с нашите събеседници. Трима от преподавателите, които са инициатори на протестното движение са поискали от студентите да престанат да манифестират, да не излизат повече на улицата и да се предадат, за да е, избегнат всички, е, всеки риск от агресия и насилие, които наблюдаваме през последните дни представителя на е, Европейския парламент в Хонг-Конг е, допринесе за организирането на тази среща. Благодаря и на секретарията на комисията, който също ни помогна да установим тази пряка връзка. Поканихме отговарящата за човешките права в Хонг-Конг в качеството и на експерт по темата. Тя е тук тази сутрин и може да води дискусията след като изслушаме нашите гости от Хонг-Конг, които ще се изкажат първи. Първо давам думата на Лао Лукай, директор по човешки права в една неправителствена организация със седалище Хонг-Конг, която се занимава преди всичко с законодателните аспекти и която е партньор на ООН. Ще го помолим да ни разкаже как се развиват събитията през последните няколко месеца и дали смята, че е възможно да бъде реформирана избирателната система, институционната система, в което ще бъде много полезно за Хонг-Конг. Нека преди всичко да направим направа, да видим как, каква е връзката. Господин Юкай. Uh, Добър ден на всички. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейският парламент за това, че ни покани да изразим загрижеността си за скорошните събития в Хонг-Конг. И също благодарим за вашата заинтересованост за човешките права. Аз съм представител, ръководител на една НПО в Хонг-Конг, която оперира на местно ниво, също така и на международно за защита на човешките права в Хонг-Конг. Имаме програма за следение на различните а, нарушения на човешки права през изминалите няколко десетилетия по време на британското управление е, през изминалите 20 години. Така че ние си запазваме правото по член 19 от Международната конвенция за граждански и политически права и следим поведението на полицията а, относно тези права. И също следим и по а, правило 44 от принципите от Йоханесбург. Полицията в Хонг-Конг обеща да ни улесни като цяло с различни думи. И, по обясни... и обеща през юли 2011 да ни подпомага в упражнението на нашите функции. Но преди няколко дни полицията започва да, започна да ограничи журналистите а, и, и всички наблюдатели. отказани се достъп до размирните райони под претекст, че е, трябва да се възстанови реда там. Това нарушава нашата дейност. И подобен тип действия всъщност не позволяват да има каквото и да било доверие в полицията. Настоящото движение в Хонг-Конг е движение, което изисква а, общо гласуване от населението и то е мирно. Ние, това движение се наблюдава от независими наблюдатели още от самото си начало. Властите в Хонг-Конг не са избрани чрез подобен тип избори. Много малко от хората в населението имат правото да гласуват. Тоест няма такива общи избори, които да се свикват и населението не е достатъчно представено. А, също през лятото комитета на Националният конгрес за мир и Националният парламент решиха, че и изборите на ръководител а, за Хонг-Конг за 2017 година ще бъдат а, не чрез общи а, избори. И кандидатът трябва да бъде номиниран от комитета в Пекин. Като цяло в този комитет се избират двама или трима кандидати. И а, за да има един избран, да поеме той ръководния пост, трябва да има мнозинство от гласувалите в а, комитета. Повечето от хората, които ние искаме, не са тези, които одобрява Пекин. И това, което се иска, е Пекин да упражни правото на а, избиране на човек. И този тип фалшиви избори дава на хората единствено избор между изгнили ябълки, изгнили портокали, може би и изгнили банани. Общо взето това е картината. Не се съчита въобще волята на хората. И за това има такова движение, което се зароди. А, правителството се оплака, че на 26 септември студентите са нахлули в щаба им и е, са нарушили дейността им. Това не е вярно, защото студентите бяха само на площада пред сградата. И на тях им беше отказан а, е, един нормален достъп до сградата. Властите казват, че а, ще защитят студентите, но всъщност въобще не е така. Някои студентите бяха арестувани на самия площад и наоколо. И на 28 септември студентите, както и много други протестанти, бяха а, изгонени от полицейските части. Някои от тези полицейски части уж трябва да защитават студентите, но а, въобще не беше така. А, студентите трябваше да използват всички налични средства на барикадите, за да се защитят от полицията, включително и а, маски, противогазни маски, чадъри и а, всичко останало. Студентите на площада а, ние поискахме от тях да спрат да се борят срещу полицията те го направиха. Докато полицията ги заобгради от всички страни. И след около 20 минути мълчание, полицията внезапно използва а, сълзотворен газ срещу протестите. И един от а, висшите чиновници в полицията каза, че този газ се използва а, защото някои от студентите са се опитали да нападнат, да атакуват полицейските а, части. Въобще не е имало такова нещо. Както вече ви казах, имаше мълчание и затише пълно за около 20 минути. Студентите нищо не бяха правили, те просто седяха а, на площада. И първото хвърляне на такъв газ беше неоправдано. То беше а, едно диспропорционално показване и използване на сила. В този момент нямаше никой, който да атакува полицията. Имаше около 87 а, такива а, бомби с сълзотворен газ, които бяха хвърлени в този момент. полицията всъщност атакува невъоръжени протестиращи, използвайки всички възможни средства. Понякога такива действия се използват също и срещу лекари а, и сестри, които са там на място на протестите, за да окажат първа помощ на пострадалите. И ние също бяхме там. Видимо облечени като наблюдатели, т.е. да покажем статута си. Нашите наблюдатели бяха блъснати до стените. А, някои от тях бяха наранени. Единия на главата, получи рана на главата, другия на ръката. И също искаха да ни арестуват. Обикновени минаващи, които не участваха в протестите, също бяха атакувани от полицията без никаква причина. Като че ли нещата излизат от контрол – на 15 октомври 7 полицаи арестуваха един заподозрян, сложиха му белезници и а, го биха. И това беше заснето от, с видеокамера от, от далеко. един също виш полицейски служител също би а, протестиращ и той казва, че а, просто е следвал заповеди. Ако смятате, че да биеш протестиращ, който е паднал и да го удреш в гърба, е нещо безумно. Това е вече реалността в Хонг-Конг. Полицията няма да спре, докато не постигне целта си. И полицията вече е извън контрол. Те няма да използват. Те използват тази сила най-вече, за да си излеят гнева или може би просто за да изкарат по някакъв начин натиска, който се оказва върху тях. Но кога в Европа ще оправдаете полиция да използва подобни е, средства срещу мирен протест? В името на гняв, дълги часове служба или пък натиск от е, управляващите. Това е ситуацията. И а, като цяло това е поведението спрямо всички наблюдатели. Полицейските служители като че ли не си дават сметка за това, което правят, ако няма наблюдатели или журналисти. Просто излизат извън контрол. През октомври на няколко пъти бяха атакувани протестиращите. И полицията не направи нищо, за да се спрат тези насилия. Така че думата защита, която полицията употребява, всъщност е безсмислена някои, някои от размирниците в самия протест бяха предадени от самите протестиращи е, или бяха изпратени към метрото просто да напуснат мястото. И е, протестиращите поискаха от полицията да запише този факт. Полицията обаче въобще е, не го взе предвид много случаи а, някои от заподозрените, дори да бяха заловени, бяха пуснати после, защото според полицията няма никакви доказателства. Така че сега сме изправени пред много тежка ситуация. И се надяваме, че Европейската комисия, както и парламентът, ще направят някакви препоръки и ще призуват правителството на Хонг-Конг, както и китайските власти, да решават политическите проблеми по политически път, а не с насилствени действия. Полицията трябва да не използва сила, особено да използва този общ аршин на насилието срещу всички, мирни и размирни. Полицията трябва да спре да използва сила срещу протестиращи, наблюдатели и журналисти. И също да разследва тези, които злоупотребяват с протестите и да, се, да концентрира усилията си върху тях. Надявам се, че ще има някакъв диалог между Европейския съюз и Пекин относно човешките права. Искам също да ви кажа, че въпреки, че сме една страна с две системи, а, свободата в Хонг-Конг е под постоянна заплаха. липсват и свобода на словото, и свобода на събирането, и свобода на изказа. И искам също да кажа, че имаше невероятен брой арести през изминалите няколко години. Относно свобода на пресата и свобода на изказа, нека да ви кажа, че един от основният проблем – всъщност се подхранва от различни намеси от страна на властите и също се оказва економически натиск. А, също и от наместа на големи медийни групи от континентален Китай. Големите асоциации, които търсят различни индикатори, вече не могат да си вършат добре работата. Излъчването е също засегнато. Нашата а, излъчваща индустрия трябва да получи официално разрешително от правителството. А правителството вече не е независимо. Това са основните средства, с които се оказва натиск. Много сериозен е натиска, когато трябва да се подновява лиценза. Вече видяхме няколко прецедента в това отношение. Също то въжи и когато нов оператор иска да влезе в системата. Вече има големи протести и за отказа на такива разрешителни за радио или телевизионни емисии. Има и сериозни проблеми в общественото излъчване, защото правителството иска да контролира това излъчване. Но това, разбира се, не винаги е възможно. Така че ви призовавам да си отбележите всички тези проблеми и моля, направете така, че демокрацията в Хонг-Конг да просъществува, така както го препоръчват а, всички международни конвенции и също да гарантирате, че основните ни свободи ще са защитени. Благодаря ви. Muchísimas gracias, señor Lao Yukai. Благодаря ви, господин Лао Юкай. Сега давам думата на професор Бенсен от отдела по международни изследвания на университета в Хонг-Конг, който участва в проекта Прехода в Хонг-Конг. През последните години той работи по този проект и също така е експерт по младежки движения. Мисля, че участието му е много подходящо. Заповядайте. Thank you very much. And... Е, много ви благодаря. Аз е, Наистина се радвам да споделя с вас своите наблюдения върху това какво се случва в Хонг-Конг. Колегата спомена конкретни събития, които се случват в Хонг-Конг и по-конкретно злоупотребата с власт от страна на полицията както и отказа на правителството да противодейства на това. Колегата спомена а, е свободата на изразяване. Аз искам да се фокусирам върху един а, ключов а, аспект, свързан с образованието. Правителството използва образованието а, като средство за контрол а, на младите. Преди години правителството имаше готовност да изготви национални образователни планове и програми. Това развитие беше е, подкрепено е, от правителството на Китай. Е, и това е страхотен положителен пример – В документите за този процес се казва, че Китайската комунистическа партия е партия, която е прогресивна и се грижи за интересите на хората. Оценката на тези национални програми за а, обучение включва и едно друго наблюдение, че на студентите не е позволено да изразяват критично мнение срещу властите. Поради тази причина учениците и студентите се организират за действия срещу управляващата партия. Въпреки това, Правителството на Хонг-Конг планира отново да въведе тези планове за а, обучение, тъй като твърде много са младите хора, които протестират срещу правителството, а то отговаря за тази сфера. И правителството в този смисъл отново ще наложи а, програмите за обучението. по, по някакъв начин правителството промива мозъците на а, младите хора. В Хонг-Конг, в а, средните и висшето училище се използва нова а, система на обучение, нов курс на обучение, който цели да стимулира свободното мислене по местни, национални и глобални въпроси. Правителството предлага теми на социално участие на младите хора и теми, които задължително трябва да останат в програмата. С оглед на последните събития в Хонг-Конг вече съществуват опасения, че ще спре този стремеж към създаване на умения за критично мислене сред учениците и студентите. намеренията са да се е, прекратят опитите за самостоятелно и критично мислене у на студентите. И е, правителството на Хонконг предприема е, действие, прави опити да спре действията на студентите, да спре този процес, променяйки учебните планове. Друг ключов момент е по какъв начин полицията се отнася към протестите от изминалите 65 дни. Искам да подкрепя наблюденията на, колегата. на колегата. Полицията не успя да покаже е, професионализъм и безпристрастност по отношение на протестиращите. Това се изразява в няколко а, е, аспекти. Полицията използва медии от типа на Фейсбук, а, е, за да а, оповестява своите а, настроения против демонстрантите. Един полицай обясни чрез а, Фейсбук, че протестиращите са буклук и заслужават срещу тях да бъде упражнено насилие. Това показва, че сред а, че в полицията на Хонг-Конг се ширят антидемонстрантски настроения. Смятаме, че полицията не бива да прави никакви политически е, изявления, изразяващи отношение към протеста. Това е втория аспект. И третия. Имаме ясни доказателства за това, че полицията получава подкрепа от Пекин. и също така подкрепя провокатори и размирници. Цялото движение на протести е проникнато от такива размирници. Когато протестиращите се опитват да решат тази ситуация, полицията, вместо да им помогне по професионален начин, тя арестува самите протестиращите, без да спира размирните действия което показва отношението на полицията към протестиращите. И накрая искам да потвърдя наблюдението на колегата, следното наблюдение. свързано с медиите. Населението на Хонг-Конг получава информация от е, е, казионните е, медии на Хонг-Конг, също така и, на, и от Пекин. Също така и информацията, посланието на тези медии е, че е, движението на протестиращите предизвиква обществен хаос. Някои от вестниците изказват е, твърде е, изказват послание срещу Хонконгския университет е, и срещу мнението на чуждестранните наблюдатели. По този начин те увеличават натиска върху университетите. може да се гарантира, че пропекинските е, сили няма да продължат да действат и за в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ahora. No sé si ellos se van, no sé si ellos se van a quedar. ¿Se van a quedar? Благодаря ви много. А, дали нашите гости могат да чуят сега нашите коментари? Да, чудесно. Сега ще дам а, думата на Шарън Банкинг Чол, известна активистка, изпълнителен директор на Фундация Човешки права в Китай. Вече сме я канили в нашия парламент преди това. Тя е същевременно експерт по човешки права а, за континентален Китай и Хонг-Конг. Ще я изслушаме, след което можем да започнем нашата дискусия. Заповядайте. Good morning. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Радвам се за възможността да говоря тук в този критичен момент на развитието на Хонг-Конг. Чест е да участвам с господин Лаукай и, и с доктор Бенсън. Въпреки, че съм била тук и преди, сега имам за първи път възможност да говоря като а, жител и гражданин на Хонг Конг и го правя с гордост. Знаете, че има промяна от 96-та година насам в Хонг-Конг. От 20 и, над 20 години работим да поддържаме демокрацията в Хонг-Конг и да следим човешките права и най-вече механизмите за прилагане на човешките права по ОНЕ. Наскоро трябваше да издадем нов доклад по Китай и също да а, говорим за проблема в Хонг-Конг с общите избори. Развитията обаче тази седмица стават все по- проблематични и се променят много бързо и определено ще има все повече нужда от усилия да се отреагира. Това, което стана този уикенд е, че това мирно движение, което продължава вече над два месеца и на което всички по света се възхищават, съвърши в тежки конфронтации с полицията. И сега започна и главна стачка от някои от протестиращите. Може би вече сте чули, че Occupy Central са се обърнали към полицията да поемат правните си отговорности за подобни действия сблъскваме се с политически, правни и а, социални проблеми. Полицейските части, така както го описа доктор Ланг, е, използват, полицията използва непрофесионално а, отношение и прилага сила спрямо демонстраторите а, използваха също използването на сила и на газ, за да разчистят Occupy Central от Монконг площада. И също е силно критиковано. Отговорът на централното правителство а, беше толкова предвидимо, като изкарано от авторитарен учебник. А, дори и думите, които използваха, бяха като изкарани от учебник по диктатура. И а, всичките тези действия, разбира се, се, не се отразяват по китайският интернет. Вестниците също а, отразяват избирателно. А, Пекин също а, оказва натиск. И това гражданско неподчинение в Хонг-Конг беше описано с много тежки думи. Едва ли не беше сравнено и с най-тежките революции, а пък това си беше мирно движение, като някои от революциите в Близкия изток и Санчогледовата революция в Тайван. И а, беше дори, някои от организациите, международни организации бяха обвинени, че а, а, разпалват тези страсти и финансират а, протеста. И това е всъщност част от стъпките на правителството да спре демокрацията. Стратегията на Хонг-Конг просто обаче се подсили, стана по-креативна и по-разнообразна. И движението дори започна да го обръща на хумор, така да се каже. А, сега. А, за, сега. А, революцията на чадърите се превърна и в революцията на. А, на бизнеса, на шопинга, защото а, да, движението призова бизнеса да се върне към нормални действия. И, и съответно хората, които правят протести, да отидат да пазарят в близките магазини. Хората стоят на улиците. Тези от вас, които познават Хонг-Конг, сигурно знаят за големите екрани, които представят различни реклами. А сега тези екрани показват точно хората, които протестират и вдигат а, трите пръста, които са знака на революцията. Правителството не може да контролира а, гражданското неподчинение и хумора. Тези действия обаче доведоха тези, е, обаче агресивните действия на полицията доведоха до а, все повече радикализация на младото поколение, а, поколение, което е свързано в интернет, така както вече беше показано чрез а, невероятното участие на социалните медии и а, понякога движението дори беше организирано онлайн. Тези медии конструктивно допринесаха за мирни решения, търсене на мирни решения. Много важно беше да се а, покаже нашата страна на въпроса. И това е един много тежък, един труден демократичен процес, който тече в момента, но ние не трябва да губим от поглед консенсуса. Къде можем да го постигнем? Първо, има консенсус относно значението на запазването на типа живот в Хонг-Конг, демокрацията, човешките права и а, а, така както е подписано по британско-китайската съвместна декларация. Защита на тези човешки права и свободи са критични за економическата стабилност и устойчивост на бъдещето на Хонг-Конг. Второ, жителите на Хонг-Конг на различни възрасти, различни а, функции признават, че постигането на общи избори и демокрация не са, няма да бъде процес в краткосрочен план, а в много дългосрочен план, който ще отнеме поколения. И ако мога да го кажа, е, говорих с е, продавачи на улицата, шофьори на таксита и много други хора в Хонг-Конг. И а, е, срещнах дори и деца с родителите си, а, които носят тези а, жълти а, лентички, които представляват а, революцията. И аз попитах майката на едно от децата, знаете ли какво правят децата ви, като а, носят тия жълти а, лентички? А, майката каза да. А, попитах детето, на колко години си? А, та каза на пет. И аз го питаха, знаеш ли какво искаш? И защо го правиш? И детето каза, искам а, общи избори. И аз бях но изумена. И, и а, а, то също каза, че иска избори, общи избори. И другото дете, на което Пълн беше на 5 години, то каза същото. И аз казах на майката, те са много малки. А, а майката каза, ние сме тук да подкрепим студентите е, от това поколение, но ние трябва да подготвим бъдещото поколение. Така че мирното развитие на този процес и по тази борба за демокрация има голямо значение – и върху целият китайски, целият китайски народ. Защото има стотици хора, които изразяват подкрепата си за нас. Това има съответните последици и за Тайван, и за цялата стабилност в региона. Със сигурност събитията няма да, да гарантират на Тайван, че една страна, две системи, този модел ще бъде спазван. Не може също така да се каже, че Хонг-Конг си е част от вътрешните работи на Китай. И а, Външното министерство на Обединеното кралство го показа вчера. Нека да не забравяме, че беше отказан достъп на парламентаристи от Обединеното кралство до територията на Хонг-Конг. Тези хора имат правното и моралното задължение да видят ситуацията в Хонг-Конг и имат роля да гарантират, че съвместната декларация и обещанията, които бяха направени на хонг-конгския народ, са спазени. Такова отхвърляне е смехотворно и неотговорно. Така че аз бих предложила Европейският парламент да поеме своята роля. И със сигурност а, а, ще предложа по член 21 от Лисабонския договор тамошните разпореби казват а, съвместни действия в външните действия на Европейския съюз. Това означава че действията на Европейския съюз на международната сцена да се водят от принципи, които са вдъхновили развитието и а, разширяването на Европейския съюз. А, това са принципи като демокрация, спазване на човешките права и човешкото достоинство. И а, тъй като Европейският съюз винаги а, се стреми да постигне тези ценности във всички международни дейности, аз бих казала, че Китай и Хонг Конг като търговски партньор не може да бъдат подценявани, но няма прозрачност, няма отчетност от страна на правителството, не се спазват обещанията и това няма да бъде добър търговски партньор. Знаем, че диалогът между Европейски съюз и, човеш... и Китай по човешките права ще се провежда на 8 и 9 декември в Брюксел. Ще има много групи на гражданското общество, които също имат своя позиция по този двустранен диалог. Виждам, че Хонг-Конг не е в дневния ред. Но това е особено тревожно, като се има предвид, че такива големи проблеми, а, като правото на задиране и правото на изказ са, са потъпкани. И се надявам, че Европейската делегация по диалога ще използва възможността да изпрати силно послание на китайското правителство за значимостта на а, на диалог с, участие, с участниците в мирното движение в Хонг-Конг и да натърси градивни решения заедно. Също припомняме, че а, господин Ставрос Ламбридинис, който е европейски представител за човешките права, беше на, в, в Китай през септември 2013 и той също би могъл да подкрепи битката на жителите на Хонг-Конг. И така, както беше казано доктор Ман, трябва да не забравяме, че не за първи път Хонг-Конг застава единен срещу потъпкането на човешките им права. Хонг-Конг е единственото място в Китай за изминалите 25 години, където над няколко хиляди души са се събрали в Виктория парк да протестират и да отхвърлят предложението на Пекин, член 23, закон за сигурност. И се изправиха срещу намаляване на свободата на медиите. Хонг-Конг представлява единството на всички млади и възрастни, студенти, академична общност, трудещи се. И а, нека да не забравяме, че подобни движения през 2005 доведоха до а, подаването на оставката на един от лидерите е, на правителството в Хонг-Конг. Също така, после, няколко години по-късно, се организираха гладни стачки и всякакви мирни протести срещу задължителният курс, който се введе в образованието и отхвърлиха, студентите отхвърлиха промиването на мозъци. За няколко месеца бяха събрани един милион подписи за петицията. И дори сега се каза, че това движение е част от историята и а, хонконгци вярват в чудесата. Прави са. И с всичките уроци, които сме си научили, знаем, че упоритостта когато, и а, когато всеки се грижи за това общество и се тревожи за него, само така ще има истинско общество. Смятам, че оставащото предизвикателство пред нас е да видим как ще ги подкрепим и да гарантираме, че цената, която ще платим, няма да бъде нашата съвест. Благодаря. Благодаря ви много. Двама колеги поискаха думата. Трима всъщност. Йо Лайнен, който от ръководи делегацията на Европейския съюз за връзки с Китай. Господин Лайн. Благодаря. Благодаря. чувате ли ме в Хонг-Конг? Имате ли превод? Добре, значи ще говоря народния си език. Здравейте! Благодаря много е, за е, видеоконференцията. Това, което ни разказахте от Хонг-Конг, беше изключително е, интересно. Качеството на предаването беше чудесно. Техниката много ни помага в този е, случай. Благодаря и на вас, е, госпожо на подиума. Парламента на последното си пленарно заседание проведе интензивен дебат а, е, е, за студентското движение е, и гражданското общество в Хонг-Конг. Днес повтаряме този дебат в Комисията по човешки права на парламента. Виждате, че ние много конкретно и отблизо следим това, което се случва в Хонг-Конг. Никой не се съм Очевидно е, че Европейския парламент изпитва огромна симпатия към а, желанието на жителите на Хонг Конг за повече а, права и демокрацият. Това е генетично заложено в Европейския съюз, това, че той подкрепя стремежа на народите към свобода и демокрация и човешки права. А, вие казахте, че процес на демократизация вече не може да бъде спрян. От друга страна, обаче е, разбираме, че свободите в е, Хонг-Конг е, се ограничават в момента. На къде вървят нещата? Движението на протестиращите ли е по-силно или движението за ограничаване на свободите? Протестиращите излязоха на улицата, блокираха улиците, което обаче има и своите граници, защото в е, един момент хората искат е, движението отново да тръгне по улицата, може да, да може да се е, минава. Това е типично за такива социални движения. Те достигат до своята кулминация, след което очумяват, се радикализират или преминават към други средства. И мисля, че тази комбинационна точка вече е достигнато. Има такива протестиращи, които се радикализират и други, които търсят други форми на изразяване, чрез други форми на протест. Как виждате този въпрос? Моето лично мнение е, че е, проблемите не могат да бъдат решени с насилие, а само по политически начин, така че трябва да се търсят политически форми. Искам да отговоря на вашите въпроси до тук. Мисля, че е, е, отговарят ви на въпросите, господин е, Лайнен, казва председателката. Две минути за отговор и господин Лайнен продължава с въпроса си. Две минути. Със сигурност можем да ви кажем кой е губещият. Пекин и хонконгското правителство са губещите, защото са изпаднали в тази ситуация. През следващите години няма да може да се подобри демокрацията в Хонконг. И също така са засегнати отношенията с а, Тайван и сътрудничеството на Тайван с а, Китай. Новото поколение е в Хонг-Конг не се доверяват вече на китайското правителство. То загуби а, своята подкрепа. Така че е, правителствата не спазиха е, своето обещание, е, полицията не спази своето обещание да не пречи на действията на протестиращи. Ето това са, на тази хартия са записани обещанията, направени в миналото. и трябва да има наблюдатели, които да виждат какво става в Хонг-Конг. А, не може да има местно законодателство, което да противоречи на международните е, договорености и на, на международните норми и е важно вие да подчертаете това. Важно е да кажете това, че са нарушени всякакви международни стандарти. Сега господин Лайден още веднъж да се довърши въпроса. Току-що завърши диалога по въпросите на човешките права между Европейския съюз и Китай и искам да ви уверя, че делегацията от Европейския парламент, която ще отиде в Китай през май, ще има желание да се срещне с вас и да продължим диалога, който започнахме тази сутрин. Благодаря ви. Господин Панцери има думата. Volevo fare delle alcune osservazioni. Имам няколко коментара преди всичко. И един въпрос. Вчера след обяд научихме, че тримата основатели на окупационното движение възнамеряват да се предадат на полицейските сили и да признаят своите престъпления, Казвам това в кавички. Всъщност престъплението е да манифестират. Те са поискали освен това от останалите протестиращи да се оттеглят. Има ли някакъв контрол върху полицията в, Кон... в Хонг-Конг? И е възможно ли тя да е обърнала своя полза окупационното движение? движение на гладни стачки, като това на Джошуа Лонг е много важно и е много важно студентите да останат по местата си и да не се подчиняват. Какво мислите? Смятате ли, че движението постепенно ще отмре, че хората ще се изтощат е, или ще привлече международното внимание? До сега резултатите са незадоволителни. Питам се, как бихме могли да помогнем, за да а, се постигне общата цел повече демокрация и общи избори. Как Европейския съюз може да помогне и каква роля може да изиграе спрямо Китай? Споменахте член 21 от договор от Лисабон. Смятам, че да, наистина би трябвало този член да бъде приложен буквално. Освен това, ние изготвяме годишен доклад за човешките права, който също се занимава с последователната външна политика на Европейския съюз. Питам се, възможно ли да се постигнат следните цели. От една страна да имаме по-адекватни отношения в сътрудничеството с Китай – Второ, да не гледаме на Хонг Конг само като на финансов център, а като на е, територия, която трябва да бъде зачитана и да се превърне в пространство на демокрацията. И е, как бихме могли конкретно да помогнем на протестиращите и на продължаващото движение? Благодаря, господин Панцери. Е, господин Панцери, е, казвам това на нашите гости, е автор на доклада ни, годишния доклад в областта на човешките права. Господин Токеш. Елнök asszony, kedves vendégek, kollégák! Е, господин председател, госпожо председател, скъпи гости, колеги, Чета документа, който ни беше раздаден днес и виждам, че китайските власти, китайският режим се държат антидемократично. И, и трябва да ви кажа, че този израз е ефемистичен. През 1999 година Европейския парламент осъди два тоталитарни режима комунизма и нацизма. Не трябва да забравяме, че Китай е комунистическа държава. Трябва да припомняме това. Комунизмът Централна и източна Европа рухна. В Китай обаче и в Куба комунизма продължава да съществува и смятам, че трябва да се борим срещу този режим. Не е допустимо комунистически държави комунистическата държава Китай да анексира Хонг-Конг. Когато бе подписано споразумението, с което Хонг-Конг бе върнат на Китай, това стана а, на, на принципа една страна, две системи. Трябва на всяка цена да се защищава тази система. Европейския съюз трябва да се бори срещу комунизма. Днес ще имаме и слушваме и за проблемите на уйгурите в Китай. Проблем, който също унагледява казаното от мен. Да не споменавам правата на Тибет. Проблемът е много по-широк и смятам, че нашата подкомисия за човешки права е, е, има точните правомощия да е, е, се занимае с този проблем. Много е важно тези теми да останат в нашия дневен ред. Една от тях е положението в Хонг-Конг. Китай често заявява, че това е намеса във вътрешните му работи. Преди 25 години обаче Челшеско също твърдеше, че не трябва да се намес, да се осъществява намеса във вътрешните работи на Румъния това не може да се е, е, прилага или да се твърди, когато се нарушават човешките права. Um, uh, I mean. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя а, нашите участници в а, а, видеоразговора толкова далеч. Но много е важен а, това, което ни казаха в навечерието на обсъждането на доклада на господин а, Панциери. А, за да може посланието, които те отправиха, да бъдат добре разбрани от всички членове на, на членовете на нашата комисия. Економическия растеж на Китай трябва да бъде а, обвързан с повече задължения, които държавата да поеме за спазване на политическите е, свободи. А, и растежа трябва да се използва и за напредък по отношение на човешките права. Мисля, че това е неотменим аспект от развитието на всяко едно общество. А, и защото и това е нещо, на което държи много нашият а, е, парламент. Искам да попитам участниците от е, Хонг-Конг какъв е отговор от другите неправителствени организации, разположени на континентален Китай? Търсят ли те и има ли с тях диалог, както и диалог с други дисиденти и неправителствени организации на в континентален Китай. По въпросите на това, което се случва в Хонг-Конг. И Много ме интересува да чуя какво ще кажат по този въпрос нашите участници от Хонг-Конг. Господин Преда. Благодаря. Първо, нека да ви напомня, че НП подкрепи този дебат и искахме това да бъде спешна тема, но се радваме, че ще бъде добре а, да имаме по-подробен дебат в пленарното заседание в Страсбург. Второ, изненадан съм, че диалогът по човешките права, диалога между Китай и Европейския съюз, не включва въобще темата Хонг-Конг. Смятам, че господин Ламбринидис трябва да отиде в Хонг-Конг, възможно най-скоро. Смятам, че това е минималното, което може да направи дори. И че защитниците на човешките права трябва да съгласуват действията си и да действат бързо. Не можем да чакаме събитията да ни изпреварят. Не можем да отлагаме подобно събитие. Относно казаното от господин Токеш, искам да кажа, че идеята една страна, две системи всъщност е иллюзия. Единствената реалност, която виждаме, е Китай да се демократизира – Смятам, че безумно да смятаме, че може да има прилагане на практика на една страна две системи. Единственото решение е демократизацията на Китай. И е, искам Европа да предаде много ясно това послание. наистина не можем да имаме сериозен търговски партньор, освен ако този търговски партньор не зачита човешките права. Más palabras, voy a darles eh, la palabra. Няма други желаящи. това ще помоля нашите гости от Конг-Конг и госпожа Шонг Um, Лою Кай, uh, from Hong Kong Human Rights Monitor. Um, I, I agree... Съгласен съм, че е много трудно тези послания да бъдат изпратени до останалите райони на Китай заради контрола над медиите и на интернет. Но има много посетители от от Китай към Хонг-Конг, така че те знаят какъв е проблема. Пропагандата на китайските вестници срещу Хонг-Конг обслужва също а, останалия свят да разбере каква е ситуацията, защото а, този стил на писане де-факто показва още повече ситуацията. но за тези, които подкрепят Хонг-Конг в Китай, е трудно да получат информация. Относно диалога Китай и Европейски съюз, смятам, че наистина е много важно да се промени позицията на Европейския съюз по Хонг-Конг. Формулата сега е, че Европейският съюз покрепя развитието на демократични институции в Хонг-Конг според основния закон. Но понятието основен закон е относително и зависи от Пекин. Така че вие подкрепяте едно такова относително тълкуване на закона, един относителен закон. Трябва просто да се каже, е, че е, този закон трябва да бъде тълкуван така, както го изисква Международната конвенция за човешките права. В такъв случай, вие ще си гарантирате, че е, ще се спазват международните стандарти за демокрация. Защото в момента се тълкува закона по китайския стандарт и се отхвърля декларацията. А това е голямо нарушение на задълженията нещо, което променя всъщност политическите отношения на Китай с международната общност, защото Китай вече не признава а, тези закони, и тези конвенции. Ако вие не се противопоставяте на това, а ситуацията ще бъде ужасна. Go ahead. Okay. So uh, I just only, uh относно вашите въпроси и вашите коментари. Когато говорите за една държава, две системи и че това е иллюзия, и да говорим за демократизация на Китай, искам да привлека вниманието към втория кръг консултации относно политическата реформа, който започна през януари тази година, но все още няма потвърдени конкретни дати за вторият кръг на тези консултации. Но притеснявам се, че ако остане само с първия кръг, правителството ще приеме само а, някои от елементите. А в този процес на консултации има също така един орган, който всъщност е звеното на Пекин в Хонг-Конг и винаги винаги се намесва, когато се дава становище, се правят закони и така нататък. Или пък си дава също становището, когато а, се избират кандидати. Така че се страхувам, че а, този офис веднага ще даде, това бюро веднага ще даде негативен отзвук за първите консултации и а, това ще се отрази веднага на втория кръг. Другият проблем е, че а, правителствата на Хонг-Конг, както и на Китай, винаги казват, а, че Хонг-Конг не е готов за демокрация под формата на общи избори. Това е пропаганда. Знаем го от Северна Корея, Корея Германия, нацистска Германия на времето и Италия. Там се казва, че там също се говореше за избори, но без демокрация. И това също а, може да промени начин на мислене на населението. Искам да се спре на този тип подвеждаща информация, където се казва, че примерно може да се организират избори, но в крайна сметка общи избори, но да не се стигне до демокрация. Нека да сме внимателни и за това. Muchísimas gracias, señor Wongwai. Eh, tiene la palabra ahora por dos minutos la señora Sharon Tamkish. Благодаря. Сега ще дам дума на господин Шон и след това на службата по външна дейност. Благодаря ви много за окоръжаващите думи и за важните въпроси. Най-вече ви благодаря за е, конкретните е, неща, които казахте за диалога между Европейския съюз и Китай по време на мисията в е, Хонг-Конг. За съжаление нямам достатъчно време, но за въпрос кой печели, как могат да спечелят и двете страни, ще кажа с следното Китайската комунистическа партия се стреми да запази е, контрол. Е, всякаква, всякакъв опит за проява на друга културна идентичност е, ще бъде смазан. Когато мислим за ДНК-то на комунистическата партия, трябва да кажем следното – върховенството на закона не е нещо, за което се говорите. Те говорят за управление на страната чрез закони, а не за върховенство на закона. Тази разлика е много важно да се направи. А и ако искаме да демокрация и върховенство на закона на континентален а, а, Китай, това ще означава и комунистическата партия да се подчини на този закон, което няма да стане. Когато обменяхме мнения с, а, а, в официалния диалог с а, властите в Китай, бяха изказани тези опасения. И накрая а, те искат а, да се обърне е, внимание върху мерките, които вземат по отношение на независимостта на съдиите. А, А, ние сме също така загрижени за гражданите на континентален а, а, Китай, тяхната възможност да участват в а, а, инициативи в международните а, е, в процеси за човешките права. Хората, които правят а, това, биват преследване и а, а, изчезват. Това, което не може да бъде спряно са дейностите на населението в интернет. Е, е, наистина води се битка за една държава, две е, системи, обаче голям обмен между на хора и пари. В Хонг-Конг живеят 7 милиона души. 49 милиона китайци от континентален Китай идват в Хонг-Конг да работят, да учат и така нататък. И може да си представите какъв, до какъв сблъсък води е, това е, Хонг-Конг е, е опашката, която размахва кучето, така да се каже, а Пекин наблюдава е, това. Е, виждате какви са постингите на китайците от континентален Китай. Е, давай Хонг-Конг, давай. Общо, общо, взето в този, в този дух е, са те. Така че има подкрепа, е, има взаимодействие, предимно в интернет пространството. Е, трябва да подкрепим това под чадъра на борба за свобода на изразяване и свобода на сдружаване. Благодаря много. Сега давам думата на господин Елис Матиус от службата за външна дейност. Благодаря. Добър ден. Благодаря за дадената ми дума, тук възможността да говоря по тази интересна тема. Да, ние следим много внимателно ситуацията в Хонг-Конг. Определено имаме роля в бъдещето развитие на ситуацията в Хонг-Конг, така както беше казано през октомври от външната служба, че ние призоваваме за мирни действия, особено се случващо се този уикенд. Също така ще призовем двете страни да седнат на маста за преговори. Това трябва да бъде, разбира се, в рамките на основният закон. И двете страни трябва да работят по равновесието за една страна две системи. Ние споделяме вашите ценности, върховенство на закона а, и също и правовата държава, спазването на човешките права, но също имаме и а, важни търговски споразумения с Китай. А, през 1997 направихме ангажимент пред Европейският парламент, че заедно с Европейската комисия и външната служба ние ще работим и ще публикуваме годишен доклад за ситуацията в Хонг-Конг. Правим го до сега винаги и а, следим демократическото развитие Разбира се, всичко това зависи от фундаменталните свободи, които днес разискваме тук на това заседание. И е, тук се включва и правото на мирно събиране, мирно асоцииране, както и на свободен изказ и независима съдебна система. Много пъти сме го казвали че трябва да има въвеждане на общи избори а, за 2017 и за съвет а, за ръководител през 2017 и за съвет през 2020. Считаме, че само едно такова отчетно прозрачно правителство ще допринесе за запазването на Хонг-Конг като международен бизнес център. Разбираме, решението, което се взима от Конгреса на Китай. То е много разочароващо за хората в Хонг-Конг, защото стеснява понятията и за това продължават и протестите. И също изразихме много пъти нашата загриженост в това отношение. И редовно поставяме този въпрос на преговорите с Китай ние имаме много силно представителство в Хонг-Конг, имаме мисии дипломатически, говорим и там. И дори нашият представител беше в Хонг-Конгския парламент. Това, тази координация протича и между държавите членки тук в Брюксел. И Определено следим с голям интерес развитието на събитията. Приветстваме факта, че до сега процесът е, е мирен, но ясно е също, че трябва да търсим компромисни решения в правната рамка на международните конвенции. И разбира се, има ескалация на, на напрежението. След действието на полицията това е много тъжно. Вече казах, че трябва да има ограничения и мирни действия от двете страни. Съжаляваме, че се провалиха преговорите между студентите и правителството. И в момента правителството само отлага диалога. Диалога трябва да продължи. И смятам, че трябва да има една честна изборна система, която да позволи високо участие на хонконгските жители в политическата система. Имаме добре изградени връзки с хонконгските власти, имаме годишен структурен диалог и а, се надявам, че ще има и технически консултации, ще има споделен на практически опит по демократичното развитие. И това, което чухме днес от европейските депутати, също е насърчаващо, а именно подкрепата, която се оказва за Хонг-Конг. И ам, просто искам също да спомена и е, диалога. Диалога между Европейския съюз и Китай. Той засяга и самия Китай, не само Хонг-Конг. Там ситуацията също е изострена. Също се разглеждат ситуации като а, човешки права, свобода на асоциирането и, и други. Това са ежедневни, така да се каже, а, теми в нашите преговори с Китай. Благодаря. Bueno, antes de concluir, eh... Благодаря. Преди да благодаря на нашите приятели в Хонг-Конг и нашата експертка, искам да заявя пред господин Елиш, че в Хонг-Конг се случва нещо много важно. Всеки ден сме свидетели на нови събития и е добре Европейският съюз да актуализира своите послания. Защото не става въпрос за обичайния диалог с Китай. Трябва да се окаже натиск. Обществото в Китай също се надига. Хонг-Конг хората са на улицата. Чухме нашите гости. Чуваме как полицията е извън всякакъв контрол. Господин Елис, може би Европейския съюз би могъл да погледне на Китай не само като на интерес на пазарна ниша трябва да имаме ясно разбираема, отчетлива позиция в диалога с Китай и Хонг-Конг да се превърне в ключов елемент от тази позиция, а не в второстепенно явление. Европейският съюз трябва да отчита всяко ново събитие и да се опита да даде своя принос за установяване на демокрация. и да настоява това да стане колкото може по-бързо. Така че ще бих искала да видя повече активност от страна на службата за външна дейност. чухме е, колко ангажирано, сериозно и стриктно се държат нашите гости, които познават до болка ситуацията. И а, от името на нашата комисия мога да заявя, че ще направим всичко възможно, за да може този демократичен порив в Хонг-Конг да влезе е, в належащия дневен ред на парламента. Това е много важно не само за обществеността в Хонг-Конг е, и за обществеността в Китай и е, навсякъде, ако щете, защото ние се борим за демокрация и човешки права на всички хора, независимо къде се намират. Нали, това е целта на нашата комисия. Може да разчитате на нашата подкрепа на институционално равнище в рамките на политическия диалог – Ние ще подкрепим демократичното движение в името на свободата и демокрацията. Благодаря ви. May I just have a, add a word? Very briefly? <laughs> Excuse me? <laughs> They're leaving. <laughs> Right. Yeah. تخيل對原來喺頭腦先，原來係，因為 overtime 咗，係係。我想叫佢即刻出個 statement 啊，police retaliation 嗰啲。係。得，我即刻醫翻佢哋。醫翻俾佢啦，係。好啦，誒我。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 Vamos a empezar con nuestro segundo punto del orden del día. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно доклада за състоянието на човешките права и демокрацията света, господин Панцери. Вие сте нашия докладчик. Това е първата ни обмен, първият ни обмен на мнение по доклада ви. Имате думата, господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това, което представям в доклада, е пределно ясно. Ние сме си поставили определена цел. И в моя доклад се опитвам да направя някои предложения, да ви предоставя един текст, който да служи за основа, изходна точка, за да бъдат обмислени конкретните действия, които може да предприеме Европейския парламент, съгласувано с Върховния представител и специалния представител за човешки права. Европейският парламент и Европейската комисия изразиха ясно волята си. Сега остава да видим по какъв начин можем най-лесно, най-бързо да постигнем тази цел. Какво съдържа докладът? Няма да се спирам на всички теми, които съм засегнал. Това е един първи обмен на мнения, така че няма да навлизам в подробности. Искам да наблегна обаче на няколко аспекта. Току-що изслушахме е, за положението в Хонг-Конг. Е, много е важно да видим как се спазва член 21 от Лисабонския договор и как се вписва политиката за защита на човешките права в външната политика на Европейския съюз. Трябва човешките права да присъстват във всичките ни външни действия и това предполага конкретни действия. Според мен е необходимо да предвидим конкретен, конкретен дневен ред, конкретна програма, посветена на тази цел и да направим всичко възможно да я постигнем. Втори аспект, който трябва да привлече по-специално нашето внимание е мястото, което заемат човешките права структурата на Европейската комисия. Според мен до сега те някакси е, бяха прерогатив само на службата за външна дейност и на специални представител за човешки права. Но бихме поискали от върховната представителка, която и е заместник председател на е, е, комисията, е, да ни представи един план как да впише човешките права в работата на другите главни дирекции е, по е, заетост, по иммиграция, индустрия, търговска дейност, вътрешен пазар, достъп до технологии, интернет, промишлена политика. Във всяка политика трябва да присъства измерението човешки права, да бъдат, да бъдат като една червена нишка, която превсича всичка, всич, политиката във всички области. И за това бих поискал функцията върховен представител, е, специален представител по човешки права да бъде институционализирана, да стане постоянна. Всички институционални е, аспекти трябва да съдържат, както казах, измерението човешки права. В моя доклад след това за, се спирам на някои особено важни области. Какво имам предвид? Настоявам в търговската политика на фирмите да залегне въпросът за човешките права. Търговската политика присъства в редица преговори. Преговорите за трансатлантическо партньорство също трябва да съдържат измерението човешки права. Защото тук не става въпрос само за търговия и за създаване на пространство на а, свободна търговия. Трябва да настояваме и за спазването на човешките права. Втората област е борбата с корупцията. Европейският парламент настоява за Европейски съюз да приеме програма за борба с корупцията. Необходимо е да бъдат въведени нови, новаторски финансови инструменти, за да може е, търговската дейност да бъде поставена в подбрана е, рамка. Е, друг важен аспект свободата на вероисповеданията, който е много сериозен в някои части на света, особено в Близкия изток. С оглед на това, което се случва днес в Сирия и Ирак. и още няколко важни области. Жените. Много сме говорили по тази тема. присъждането на наградата Сахар, на, на Сахаров на доктор Мукуеге е, е символ на борбата срещу изнасилванията, срещу насилията, срещу жените в зоните на конфликт. Тези зони са извън Европейския съюз, но и на територията на Съюза сме свидетели на насилие. Друг важен проблем е за ЛГБТ, за иммигрантите, за малолетните и правата на децата за хармонизиране на процедурите за приемане на мигранти. Ние настояваме и за преразглеждане на регламентите от Дъблин. В доклада се спирам на правата на хората с увреждания, на различните технологии за контрол, за наблюдение е, в интернет, на Международния наказателен съд и на смъртната, смъртната присъда и, и мъченията. Това задава една пълна рамка за действие, която, разбира се, може да бъде конкретизирана само ако разполагаме с достатъчни финансови средства звената за защита на Организацията за защита на човешките права по целия свят трябва да могат да продължат своята работа. Има и още е, няколко тематични въпроса, на които искам да наблегна. Европейската комисия трябва да съсредоточи своето внимание върху някои аспекти на човешките права и свързани с тях теми, които са пряко от ролята на Европейския парламент и на отделните му делегации. Знаете, че ние имаме делегации за връзки с други страни, чиято дейност може да бъде рационализирана. Когато посещаваме някои държави, винаги трябва в първата ни, на първо място в, в нашия план да заложим въпроса за човешките права. Службата за външна дейност също присъства всички делегации. И това трябва да се използва по възможно най-рационален начин. Много ме интересува да чуя становище на моите колеги и на докладчиците в Сянка. Много е важно да помислим за поредица от действия, защото, както казах, целите ни са ясни. Важно е да помислим как точно, конкретно ще ги постигнем, за да не действаме бюрократично. Необходимо е да направим един качествен скок в дейността си. Това въжи и за нас, и за Европейската комисия, и за Върховната представителка. Ето това са основните очертания на моя доклад. Сега с удоволствие чакам да чуя мненията на колегите. Благодаря господин и Сега ще дам думата на докладчиците в Сянг. Аз вrea Искам да благодаря първо колегата Антонио Панцери, за проекта доклад, който представим. Оцених високо заседанието, което той организира с гражданското общество, с НПО-тата и искам да благодаря на представителите на тези НПО-та, които присъстваха на заседанието и които направиха много интересни коментари. Що се отнася до текста на резолюцията, имам няколко забележки, които е, в крайна сметка представих като изменения. 15, 50, извинявайте, обещах 50 изменения на панцери, но не можах да си изпълня обещанието. Това в рамките на шегата. Просто се надявам текста да е добър и а, масово да се гласува за, както тук в тази комисия, така и в пленарна зала. Сега, коментарите ми. Ще започна с една забележка относно какво трябва да се разбира от европейски политики, които да подкрепят демократизацията и изборите. И тук искахме да се добави нов параграф, за да консолидираме референците, свързани с демократизирането. Разбира се, изборният аспект също е много важен. Те са подчертани тук, но аз смятам, че те трябва да бъдат а, свързани с демократизацията. Сега искам да подчертая условията, за демократичното общество и как то да напредва. И какво Европейският съюз може да направи, за да подкрепи такъв един процес. А, второ, искам днес да говоря за нуждата от съгласуваност, когато се става въпрос за действия. Е, раз, явно е, че искаме съгласуваност с всички останали заинтересовани страни но също трябва да настоим на факта, че ние помежду си трябва да се съгласуваме действията. Дейностите на подкомисията по човешките права не трябва да се застъпва с действията на комисията по гражданските права. И това са две комисии, различни комисии и Комисията по гражданските права и свободи изготви един доклад за, свобод... за, свободата... за човешките права и свободи и е, обсъжда и референдума в Харватия, законите в Литва или пък презглеждането на регламента в Дъблин. Това не трябва да е в нашия доклад. Смятам, че това са проблематики, свързани с а, темите на Комисията по граждански права и свободи. Смятам, че те са компетентните хора, които да се занимават с темата. Ние не трябва да настояваме а, да работим по тези въпроси и съответно да отхлабваме нашата позиция, защото а, застъпваме на чужда територия, така да се каже. Сега по параграф 9 от текста на господин Панцери. Тук в този параграф 9 господин Панцери иска ние, както и а, комисията, да направи и външната служба да направят един годишен доклад за прилагането на дейностите на Европейският съюз за човешки права и свободи. Считам, че годишният доклад за демокрация вече осъществява точно това. Просто нека да ги помолим да повторят казаното в този доклад. Ще имаме възможност да дискутираме този доклад и не смятам, че трябва да искаме още един доклад, доклад за прилагането, за... така както го предлага този параграф 9. Що се отнася до институционалните връзки, искам да а, въведа нов параграф тук. А, не сме получили писмен отговор от комисията относно резолюцията, която ние приехме а, за доклада от 2012. Смятам, че трябва да сме много ясни тук и да поискаме от комисията писмен отговор. А и този писмен отговор е вид сътрудничество между институциите. Това е много важен тип сътрудничество и е, вярвам, че писменият отговор не може да бъде заменен с дебат в пленарна зала. Дебатът там е необходим, но писменият отговор е, е нещо съвсем различно. Той позволява комисията да засегне всички точки, детайли, а дебата в пленарна зала е чисто политически. И също искам да изразя благодарностите си. Искам да изразя неудовлетвореността си от факта, че комисията не е изпратила писмен отговор. Малко е странно, защо комисията не го е направила? Дали са загубили нашето искане? Е също по параграф 14. Този параграф господин Панцери предлага да имаме общ стандарт, когато става въпрос за държави членки и а, официални яйца на Европейският съюз когато говорим за човешки права във връзка с нашите стратегически партньорства. Също смятам, че трябва да се вземе предвид някои специфики и да се анализира профилът на нашите събеседници, за да бъдем ефективни. Когато говорим за параграф 28, е, вярвам, че бихме могли ясно да посочим тук нашите а, съжаление от факта, че до 2014 парламентът не е имал делегация, която да представлява парламента на Общото събрание на ООН. И а, тук в този параграф трябва да настоим на този факт, когато говорим за сътрудничество с ООН и да предложим тук, да, да, да изкажем много ясно тук нашите съжаления. Що се отнася до мини секцията, която се казва човешки права и, а, и политики за подпомагане, смятам, че тук не може да има само един параграф и един проблем. Ще прочета от началото тук проблемите, свързани с заграбването на земя. И като член на Комисията по развитието и постоянен докладчик на Европейския парламент за политиките за развитие, аз много се тревожа по тази тема и искам да предложа нов параграф, за да се покрие ам, да се покрият всички други елементи, свързани с помощите за развитие. Когато говорим за координация по човешките права, имам два основни коментара. Не вярвам, че имаме нужда от преразглеждане на насоките за делегиране. Мисля, че тези насоки вече са на лице и са добри и имаме нужда просто от по-добра имплементация, прилагане на практика и по-добро сътрудничество на различните нива. А, що се отнася до мен, аз лично считам, че въвеждането на писмени доклади няма да ни помогне. Имаме нужда от добро политическо сътрудничество и смятам, че точно това е възможно. А що се отнася до резолюцията, спешните резолюции, вече разисквахме това. Имаме нужда от процедура, която да ни позволи да следим процеса след като се приемат тези резолюции в пленарна зала. Вече водихме дискусия по тази тема и смятам, че тук бихме могли също да приемем едно приложение към доклада и а, там да има списък с политическите затворници в света. А, технически казано, смятам, че е невъзможно да имаме изчерпателен списък, но за да избегнем грешки, е добре да се ограничим до един списък с всички случаи, които сме разисквали в нашите резолюции по спешните случаи. Това е най-доброто решение ако имаме наистина амбиция, а не да се опитваме да правим изчерпателен списък на всички политически затворници, защото е много вероятно да пропуснем някой. Смятам, че такова приложение ще бъде решението. Ще имаме списък с всички случаи, които, за които сме информирани ние и за които сме работили с общи резолюции. И смятам, че бихме могли този списък да бъде управляван по-добре и да имаме много добро поведение от страна на институциите в това отношение. Просто ще е, се занимаваме с нашите сериозни случаи, а не да приемаме имена от други списъци от тук и от там. Това е първият ми коментар. А, така че аз бих желала да изготвя евентуално и този, това приложение. И а, колегите също ще представят изменения със сигурност, но аз се спирам само на моите. Разбира се, всички имаме едни същи ценности при сърце и заедно с колегите ще видим как можем да подкрепим нашето становище на НП, както и текста. Благодаря. Uh, Благодаря. Аз съм нов в парламент, но за мен темата за човешките права не е нова, тъй като от 20 години се занимавам с конкретни случаи. Член съм на Amnesty International от е, много време. Бих искал да направя няколко коментара от името на нашата група по този доклад. Първо, съгласен съм с колегата, който говори преди мен, по отношение на това, че този доклад се припокрива с работата на други комисии, например Комисията по граждански е, е, свободи и проблемите на Харватска. Имам обаче някои общи забележки по доклада. Очевидно е, че ние разпростираме темата за правата на човека върху други теми, които или нямат нищо, или имат много малко общо с човешките права. Например, препоръката да се въведе в Европа данък върху финансовите операции. Помислете какво означава това, какво общо има това с човешките права. Ако този параграф види бял свят. Ако го приемем, ще има хора в парламента, които ще кажат, трябва да протестираме срещу твърде високите данъци, защото това също представлява своеобразно нарушение на човешките права. Трябва да избягваме е, да прокарваме идеологическите си съображения под шапката на темата за човешката е, права. И мисля, че този парламент го е правил вече. Искам също така да попитам, представете ли си какъв сигнал е това за всички бедни хора, които страдат, които биват измъчвани, лежат по затворите, заплашане живота и какво ще означава за тях това ние да вкараме в нашия доклад идеологически елементи, които нямат нищо общо с тяхната ситуация. Така че аз апелирам към вас да се съсредоточите съсредоточим върху човешките права и да бъдем много внимателни, много рестриктивни, когато се стигне до някакви идеологически съображения. Искам да кажа няколко думи по въпроса за субсидиарността. А, мисля, че помним изказването на Юнкер и неговите хора. Те е, споменаваха субсидиарността е, като средство за управление на Европа през цялото време. Дори папата е, спомена, е, че е необходимо да се спазва принципа на субсидиарност. Два пъти го каза в своята е, реч. Но когато погледнем доклада за човешките права, ще намерим много неща, които няма нужда да бъдат правени от Европа и могат да бъдат направени в страните, е, в самите страни. Също така, под шапката на човешките права са включени някои въпроси, свързани с семействата. Разбира се, че дискриминацията на ЛГБТ трябва да намери място в този доклад и ние трябва да се борим борим с нея, но да се каже, е, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени във всички държави, няма място в този доклад. Това е въпрос, който трябва да се реши от страните членки. Въпроса за правата на емигрантите също трябва да се спомене в доклада, но ние не трябва да се ангажираме с всички аспекти на иммиграционната политика, нещо, което този доклад е, прави. Корупцията не знам какво търси в този е, е доклад. Така че ние в а, нашата и ние в нашата група а, не сме съгласни с а, това, което се казва за смъртното наказание. Не съм съгласен с някои членове на нашата група, които казват, че смъртното наказание не трябва да бъде критикувано от демократичните държави. Защото след като критикуваме е, изтезанията, трябва да критикуваме смъртното наказание. Така че от наша страна ще има множество изменения. Е, и аз ви призовавам да се върнем обратно към първоначалната цел, да помогнем на хората, чието човешки е, права са нарушени, нарушени и да избегнем всички идеологически послания, които са е, поставени под е, е, тази шапка. Господин, следващия докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Нашия е, доклад, написан с господин Пан, Панциери, е, е, е, е много добър. Той дава ясно е, е послание без е, да се впуска в подробности за всичките 150 страни, за които се говори в доклада на комисията. Искам да направя някои бележки, които може би ще обогатят текста и ще го направят е, по-добър. Е, смятам, че е, ще бъде, ще бъде добре да се дадат е, някои примери за а, е, напредък, а, постигнат сътрудничеството с някои държави, както и за някои неуспехи с а, примери. Мисля, че трябва да насърчим някои държави, специфично да ги насърчим. Няма нужда да споменаваме всички, но нека да изберем А, онези примери, е, които най-много ценим и които най-много искаме да насърчим. Един такъв пример и има един такъв пример е, по темата за смъртното наказание. Защо да не формулираме този текст е, по-общо и да споменем положителни примери и от други области? Годишният доклад а, за 2013 година също, също би трябвало да почета, че за първи път диалог за човешките права е проведен в Африка и Северна Корея. Мисля, че трябва да бъдем малко по-специфични в нашия доклад. Това първо. Второ, някои неща а, а, липсват липсват в доклада на а, съвета. А, ние трябва да имаме предвид, а, че а, обхватът е ограничен. Трябва да се ограничим с по-малко страници, но според мен трябва да а, се споменат а, и правата на мълцинствата и а, местното население в нашия доклад ще бъде полезно да се споменат да се спомене местното, коренното население, когато говорим за заграбването на земя, а когато говорим за младсинствата, да не споменаваме само религиозните младсинства, но и етническите и културните младсинства. И накрая, за да а, отличим а, нашия доклад и да го превърнем в нещо повече, отколкото просто обобщение на а, а, доклада на, на съвета, трябва да почетаем и какви са действията на парламента. А, в последния параграф а, а, на доклада говори за действията предприяти от Европейския парламент, но той трябва да се разшири, трябва да се споменат изслушванията, подкрепата, която е оказана на борцията за човешки права, например тези от Бахрейн. Дори бихме могли да, да направим е, нещо, което направи докладчика през господин Донски през 2011 година. Той изготвя един анекс към доклада, в който се казваха всички тези неща. Се, споменаваше всичко, което е направил парламента. Мисля, че днес започваме добър дебат ще внесем нашите изменения в срок. Те ще бъдат по-малко от 50, обещавам ви. Очаквам с нетърпение следващата ни среща за да се споразумеем и да изготвим един отличен доклад. Госпожа Лохпилер. Благодаря, госпожо председател. Спомням си последния път доклад на господин Кукан. 76 изменения и обещах на господин Панцери няма да правя толкова изменения, но не съм изчислявала колко съм написала. Ще се правя само на някои от тях. Като цяло докладът е добър и добре, е, че споменавате и климатичните беженци. Също е добре, а, че в 4 сте споменали за а, стойността на, или разходите, които ще получим от ненаблюдение и неследение на човешките права. И относно това, което парламента може да направи различно, така както и господин Преда и господин Островичи, трябва да имаме един по-голям параграф. И може би накрая да имаме един общ, единен стратегичен документ, така както ние виждаме работата ни за бъдеще. Относно годишния доклад, и това мисля, че беше споменато вече, годишният доклад е 800 страници. И разбира се, не съм го чела. И питам колеги, кой от вас е чел доклада? Или секретарята изчели ли сте доклада? Всяка година ли учетете? Или просто само параграфите, по които сте заинтересовани? И сега питате в този доклад, като цяло, може би, е... въпросът е това адекватно ли е? Разбира се, това е много добър документ за учените, но за нас добър ли е? Може би за бъдеще ще е по-добре всяка година да поискаме един стратегически кратък доклад за а, това докъде са стигнали с прилагането на практика. Защото а, в този случай е малко тъжно. Коментираме доклад, който е написан в първата част на 2013 и ще е прият чак през 2015. И, и ние едва ли не се самоусъкътяваме, не знаем за какво да говорим. Трябва да помислим по въпроса, ако наистина е толкова значим, важен доклад. И по точка 6, пак за годишния доклад, искате да има нещо като разсъждение по докладите за държавите, за отделните държави. Тук нещата не са особено ясни. В параграф 9 се говори за страните. Тоест, вече се използват тези индикатори, тези критерии и тези доклади по държави, по различни държави са много малки. Така че ние искаме, поискахме от външната служба да се отвои работата по страни. Е, може би трябваше да избегнем това и да се съсредоточим върху стратегията по държави, тъй като вече там имаме а, съответните критерии, които се разглеждат. И Относно някои от измененията, искаме да се замени с 53 за инструментите за човешки права и демокрация. и където се казва, че повечето голяма част от парите се дават на различните небота. Не е така. А, мисля, че трябва да се напише нов а, доклад, да се каже, че се приемат новите регулации, но се критикува намаляването на средствата и че тези средства трябва да се използват по-гъвкаво. И също имам въпрос към Върховният представител по човешки права, специалният докладчик също. По точка 13 казвате а, и искате за институционализиране а, от страна на съвета на позицията на специалния докладчик по човешките права, така че той да може да си върши функциите а, както трябва. Въпросът ми е дали това не изисква промяна в договорите и дали не искаме твърде много. Може би просто да има постоянна функция или нещо такова. Също по параграф 79 аз, може би трябва да се сръточим върху наградата Сахаров и как да се използва тя за работа свързана с човешките права и а, относно проблемите с Frontex и тяхната липса на работа по човешките права и също а, за а, законното използване на а, дронове, на безпилотни а, самолетници и а, също по защитата или незащита на човешките права. Госпожа Хименес Бесерил също поиска думата. Искате ли? Да, благодаря ви. Поздравления за доклада ви, господин Панцери. Той е изчерпателен, плаща всички по-важни аспекти на човешките права. Смятам, че тази година а, имаше много нарушения на човешките права в редица държави и е много трудно това да бъде описано само в един доклад. Трябва да се съсредоточим върху основните права. Затова съм съгласна с някои от колегите, които вече се изказаха и които посочиха, че някои от темите са от компетентността на Комисията по гражданските свободи е, и трябва да бъдат оставени на нея. Радвам се, че в доклада се отдава значение на дължимото значение на външната дейност на Съюза, както на економическите отношения. Е, те са много важни Много е важно да щадим човешкото достоинство във всичките ни отношения. Тук не става въпрос за вмъкване на идеологични елементи. В делегациите, когато обсъждаме изключването на споразумения, с някои държави, заемаме идеологическа позиция. Ние искаме да се гарантира да се гарантира спазването на човешките права с държавата, с която преговаряме. Важно да се спомне също ролята на неправителствените организации и на гражданското общество. Радвам се, че докладчика се е спрял и на а, положението на жените, на използването на жени за оръжие или на секспло... сексуалната експлоатация. Трябва да се наблегне и на търговията, трафика с хора, особено с жени и деца. И тук съм съгласна също с включването на а, насилствения труд а, при жените, дискриминацията, експлоатацията. Знаете, че в програмата за след 15-та година всички тези въпроси са залегнали. Цитирано е още една тема, но според мен тя трябва да бъде задълбочена, а именно сигурността и доброто управление. Ние трябва да споменем войната, тероризма. Има огромен брой жертви. Този въпрос трябва да бъде включен. Аз ще го спомена в изменението, като ще предложа. А, господин Пацери настоява и за подобряване на а, съдебната система по отношение на жертвите на нарушения на човешките права, както и включване на измерението в областта на търговската политика. Тук а, трябва да, обаче да говорим за всички жертви, не само жертвите на конкретни а, престъпление. Накрая позволете отново да поздравя докладчика госпожа Тайсън. Благодаря, госпожо председател за това, че ми давате възможност да направя някои коментари по доклада на господин Панцери. С а, а, голямо внимание изслушахме това, което там е каза, прочетохме а, неговия доклад. А, Приветстваме структурата, която сте избрали, именно тематична. Ние също така споделяме основните принципи, които застъпват господин а, Панцери, а, а именно а, принципа на цялостност на европейската политика, т.е за е интегрирането на човешките права в нашия базисен подход е, в сътрудничеството ни с е, държавите. По отношение на новия план за действие, защо е, да чакаме госпожа Могарини, Нека да започнем нашата работа в основа на предишната ни дискусия. Мога да ви уверя, че ще концентрираме нашите усилия върху по-доброто поставяне на приоритети на нашите дейности, без обаче да намаляваме нашите амбиции. Възползвам се от възможността да кажа, че ние започнахме вече подготовката за доклада за 2014 година. Ще започнем с темите, които са поставени като приоритет в плана за действие, също така и с коментари за отделните географски области нашата оценка за изпълнението на заложеното в досегашния план за действие ще ни покаже какви ще бъдат действията за следващия план за действие. Що се отнася до другите теми, е, които засягате, е, е, бих искала да кажа, че ние подкрепяме темите, които сте избрали. Вашите препоръки съвпадат с нашите виждат, нашите виждания. Например, че насоките трябва да доведат до повече е, действие. И ние сме убедени, както е, и вас, че трябва да издигнем а, статуса на а, нашите фокус точки за човешките права в а, делегациите в а, отделните страни. Също така е да създадем обмен между отделните фокус точки, така че те да могат да обменят добри практики. Ние ще продължим да следим процеса на приемане на доклада и процеса на неговото изменение. Ще направя коментари по три параграфа. Първо, параграф 6 и параграф 9. Ние а, приветстваме коментарите, направени от госпожа Лохбилер за приоритетите и индикаторите. А, ние сме а, а, много съгласни с това, че за следващия план за действие трябва да поставяме приоритети без да забравяме нашия тематичен а, подход. А, що се отнася до индикаторите, а, индикаторите за сравнение, а, ние ще продължим да ги поставяме, за да можем да измерваме нашата дейност. В същото време бихме искали да имаме да, да дадем а, възможност на нашия върховен а, представител да даде своята оценка за индикаторите, индикаторите за сравнение. Ще а, продължим да говорим с вас по този въпрос. Искам да и за параграф 46 човешки права и бизнес. Невероятно Знаете, че съществува такъв форум в Женева. Там е нашия представител Ставрос Ламбринидис. В Женева вече се води дебат относно човешките права и бизнеса. Ние приветстваме факта, че целта ни ще бъде да постигнем някакви задължителни а, споразумения, но а, за сега а, искаме да подкрепим и да продължим да се придържаме към водещите принципи е, на ООН. Е, които е, да обединят усилията на борци за, чу, за човешките права, бизнеса и гражданското е, общество. Това е втората част на вашия параграф. Когато говорите за а, задължителни условия, например в Африка, ние а, работим много тясно с а, а, местни партньори Така че ние е, имаме разработен подход по тази много важна тема бизнес и човешки права. Е, ще продължим да даваме коментари, ако е необходимо. Благодаря. Muchísimas gracias. ¿Algún colega más quiere intervenir antes de... благодаря. Някои от колегите искали още думата? Тогава ще помоля господин Панцере заключи. Intanto non c'è più l'onorevole Enkel perché volevo rimandare al mittente l'idea dell'approccio ideologico che non c'è in tutta la relazione. А, не, няма го. Всъщност този, който ме обвини, колегата, който ме обвини, че имам, вмъквам идеология, не. Може би е, не е лошо да се запитаме какво точно разбираме под понятието човешки права. Спомняте си, че преди няколко при малко говорихме за Хонг-Конг, Китай. Знаете какви гигантски строежи предприе по повод Олимпийските игри и Тогава се опитахме да вмъкнем тази тема в диалога. Все пак не трябва да забравяме, че човешкият живот, човешкото устойство понякога трябва да бъдат поставени над економическите интереси. От друга страна, знаете колко тежка е участта на, жени, на някои от жените в Ирак или Иран. Знаете, че някои иммигранти са осъдени да живеят нелегално, защото отказваме да ги приемем Има авторитарни закони за биологичното наследство, които накърняват правата на жените. Има закони, които нарушават правата на хомосексуалните двойки. Това тук няма никаква идеология. Всъщност, просто искам да изведа на преден план зачитането на човешкото достоинство, независимо от сексуалността, езика, религията. Основното предизвикателство в света днес е зачитането на правата в в тяхната съвкупност социални, граждански, политически права. Това е основната предпоставка за демократичния прогрес, който трябва да бъде целта на всяка страна. И това не е идеология. Напротив, смятам, че съм напълно реалист. Благодаря на колегите за техните изказвания, за измененията, които предлагат. Всичко, което те казаха е много ценно. Аз съм да доклада да стане още по-амбициозен. Може да ми имате доверие, че ще го направя. Сега, като реакция на коментарите, първо на Кристиян Преда. Да, господин Преда, може спокойно да бъде е, добавен по-силен параграф в подкрепа на свободните избори и демокрацията. Какво прави Европейския съюз, за да подпомогне демократичния преход в някои страни? Трябва, може би, да задълбоча по този въпрос. Съгласен съм също е, с вас, че има някои теми, които се припокриват с Комисията за граждански свободи. Но мислите ли, че няма връзка? Искаме да има съгласуване между вътрешната и външната дейност на Съюза. Да, например, ако критикуваме законодателството в Уганда срещу хомосексуалните двойки, е добре, но ако не критикуваме подобни закони, които се прилагат в Европа, не сме последователни. Хубаво е да проповядваме добродетел извън Европейския съюз, но трябва да виждаме какво става и вътре в нашите граници. Това са два... тест тесно свързани аспекта. Това въжи и за параграф 14 и за параграф 28, който се отнася за Организацията на Обединените нации. И ако ограниченията за текста ми позволят, ще съм напълно готов да говоря за заграбването на земи, за развитието стига разрешената дължина да ми позволи да добавя такива текстове. Ние разполагаме вече с Европейска служба за външна дейност, която има цяла мрежа от звена за връзка и смятам, че трябва ние да помислим как точно да използваме тези звена за връзка. Как да ги използваме като място, от което да ни позволи да бъде, да бъде изходен пункт за дейността ни. Да помислим как да засилим дейността на Европейския парламент в областта на човешките права защото ние имаме ограничени възможности в външната дейност, така че всяко действие трябва да бъде максимално ефикасно. Съгласен съм и с следващия колега, че трябва да се допълни малко към текста за мълцинствата и местното население. Може да се допълнят и да се допълни и въпроса за кастовите права. То е съществено значение. На последното заседание бях засегнал географските примери. Може ли да се използват географски примери? Защото не може всеки път да има изчерпателни списъци и описания страна по страна на нарушенията на човека. Смятам по-скоро, че трябва да, да подаваме ясни, красноречиви примери. Това въжи и за дейността на парламента. Госпожо Лох Билер, съгласен съм с вас, че Европейският парламент трябва да има стратегическа програма, която да се обсъди на... и приеме на пленарно заседание, с което ще поеме по-силен ангажимент. По повод шеста и девета точка за дублирането. Естествено, винаги трябва да се стремим да избегнем излишния труд. Но след като изберем стратегия по страни, е разумно нашия подкомитет да се вгледа внимателно в ситуацията в конкретни държави, за да може след това и да проследим доколко се изпълняват препоръките ни или защото този доклад не бива да е само цел. Той трябва да доведе до някакви резултати. Да се провери дали различните стратегии носят плодове. А за изменението на договора за да бъде институционализирана функцията специален представител по човешките права. Смятам, че това е прекалено. Хубаво е това да е постоянна длъжност, но думата институционализирам малко ме притеснява. Аз смятах, че специалният представителен за човешките права е важен и трябва да бъде постоянен пост защото е очевидно, че ние не можем за една година да решим всички проблеми, свързани с нарушението на човешките права. Така че този пост трябва да бъде постоянен. С това се надявам да съм отговорил на всичките ви коментари. Колкото по-малко изменение дадете, толкова по-добре за вас. Казвам го заради вас, да не се трудите и освен това ми имайте доверие. Нека да работим заедно с вас да се опитаме наистина да създадем текст, който да ни служи на всички, на нас и на тези, които очакват, имат очаквания към нас. Кристиян, вие споменахте, че гражданското общество е, възлага големи надежди на този доклад. Срока за подаване на измененията е 9 декември. Знаете, след това ще обсъдим измененията с докладчиците в сянка и се надяваме да свършим добра работа. Благодаря, господин Панцери. Мисля, че до тук вече разполагаме с една отлична основа за работа. Сега преминаваме към дебата за мъченията.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 Vamos a empezar rápidamente nuestra audición sobre. Е, трябва да бързо да преминем по темата по повод 300-та годишнина от подписването на конвенцията на ООН срещу помъченията. Е, поканили сме видни гости, които задълбочено познават темата. Благодаря ви за е, това, че дойдохте. Кар, Кар Станистан, представител на Дания Фоне, Дания се, е една от държавите, които е, горещо се е борила против мъченията. И след това господин госпожа Лаура Чикана ще ви представя, когато ви дойде реда. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да говоря днес пред вас за тази инициатива, която беше стартирана за година. На 10 декември тази година ще празнуваме 300-та годишнина от приемането пред Общо събрание на ОНЕ на, на Конвенцията за борба с изтезанията. Тази конвенция е дълго годишен труд на много, от на много хора и както все пак виждаме, някои а, фактор ни показва, че нещата не вървят толкова, толкова добре, колкото бихме искали. А, ясно се казва, че има едно дочуване, разбиране на използването на изтезания в някои случаи, например при разпити и други. Това е лошо изтълковано и лошо решено. Но е, понякога дори се подхранва от различни сериали по телевизията. Не бива да се използва изтезание по никакъв начин за е, изтръгване на каквато и е да била информация от е, хора, било то физическо или психическо мъчение. и да не се карат по този начин хората, да не се принуждават да си променят изказванията или да ги се пречупят като индивиди. Благодарим ви за вашата подкрепа през изминалите години, за тази подкрепа, която винаги сте оказвали към конвенцията, както и на специалният докладчик. Това са инструменти на ОНЕ но считаме все пак, че някак си рутинно системата да действа все по-добре за всяка измината година, но като че ли не, не произведе нищо ново и не се натрупа политическа скорост. Така че ето сега е добър момент да се стартират отново тази инициатива. Има доста проблеми и ще се върнем относно на тях, най-вече финансирането но също а, липса на политическа воля в това отношение и се надяваме тук да се стартира нещо ново. ние искаме да имаме универсална ратификация и прилагане на практика на конвенцията за следващите 20, 10 години до 2024. също искаме да гарантираме, че ще има нов подход е също и е регионален а, подход и че и именно за това Дания, Гана, Чили, Индонезия работят заедно и се опитват да разгледат нещата по един по-градивен начин. Това е начинът на промяната на стандартните въпроси. Стандартните въпроси, свързани с изтезанията, вече са осъдени. Има голям брой резолюции, голям брой решения, политически а, стъпки, крити, критики и много други. А, с право има такива критики. Наистина не трябва да се използват изтезанията. Но ако погледнете какво е всъщност мъчението днес, да, много често е свързано с полицейското поведение, с управлението на затворите и е, също как хората а, са. А, а, как биват третирани в някои психиатрични болници. Когато Какво е измъчване? Когато се сблъскате с някаква власт, от която не можете да избягате, дори да не искате да влизате в конфронтация, това също е а, измъчване. Понякога това се нарича мъчение, понякога се нарича лошо третиране, но а, трябва да се спрем на тези случаи. В някои от случаите можем да кажем, че липса политическа воля, за да се променят нещата, но в повечето случаи, измежду над 40 държави, които ратифицираха вече конвенцията, а, тези, които не са ратифицирали протоколите и не са представили доклади, не става въпрос за политическа воля, а по-скоро че е, се страхуват от предизвикателствата, които не могат да бъдат е, преодолени лесно. Те са свързани с поведението на полицейските части, липсата на обучение, липсата на ресурси в полицейските сили. А също и а, е, а, такъв е случай в затворите. Много, в много държавите стандартите затворите са ужасни. И в, навсякъде в Европа целият въпрос а, за задържането на психиатрично болните може да се окаже а, критичен елемент. Това са е до, а, с което трябва да се занимаваме. А, трябва да има един положителен подход и да кажем на държавите, ако виждате проблеми и се сблъсквате с спънки, които не можете да преодолеете, обърнете се към международната общност да ви помогне. Разбира се, това е въпрос, който изисква сътрудничество. Ясно е, че на европейско ниво, както и държави, на ниво държави членки, всички имат своята роля. Европейския съюз може да окаже помощ на различните партньори, но също много е важно в някои случаи, когато говорим за работа на полицията или, или затворите, се сблъскваме с така наречената черна котия, т.е. държавите не искат да а, разкрият, примерно, да се разкрият пред наблюдатели други и а, а, такъв е случая и с а, някои малки острови в Тихоокеанският регион. А, но дори тези затворени страни може да се получат от другите и се надяваме скоро да се ратифицира конвенцията срещу изтезанията и решенията, които се взимат, могат да бъдат вдъхновяващи за други нации. Така че има много, което може да се учи от тясното сътрудничество между съседни държави и се надяваме да се мобилизират много дейности на това ниво в Африка, в Латинска Америка, в Европа и е да се средоточим върху а, една по-широка Европа от 45 държави, броя им в ОСР, които са на различен етап в прилагане на своите задължения по конвенцията. И на различно ниво са също така и на докладване. Това е като цяло. Надяваме се също да стартираме този положителен подход и а, да се навакса загубеното време. Знам, че има още много дипломатическа работа, която трябва да се върши и знам, че е много важно Европейският парламент да а, настоява на този подход и много от нещата, още много неща могат да се свършат, за да се мобилизира политическата воля. А, ние също а, работим в Женева, оставаме отворени за вас и се надяваме, че ще успеем да се мобилизираме за следващите три години за тази инициатива, да съберем подкрепа и скоро ще има една работна програма, може би в следващите два, две седмици за 2015. Ще се постарая да не се разпростирам много във времето, но това, което е важно тук, е да се използват а, ратификацията на конвенцията, подписването, докладването и протокола като динамични политически инструменти за борба, ефективна борба с а, измъчванията за бъдеще. И за тази цел искаме конвенцията да бъде подписана от държавите членки, възможно най-бързо и също и да се подпише и протокола, да, за да започнат да се правят редовни доклади и да се води диалог и да се приложат препоръките на комисията. Така че има много начини да се превърнат международните действия в национални. И ние сме готови да окажем подкрепа и помощ на държавите, които искат да вървят напред. Може би ще има дори повече резултати така, отколкото да ги е, заклиняваме и да ги критикуваме. Е, най-важното е как ще се измерва напредъка и е, също за следващите няколко месеца ще направим една система с индикатори, е, която ще създава е, някакви измерения, но това ще стане в сравнително далечно бъдеще, 2024. Например, Виетнам скоро най-вероятно ще ратифицира, така че имаме минимум 35 държави и повече, които да ратифицират. И условията трябва да се ратифицират, но най-важното е имплементацията. Т.е. как политическата ратификация се превръща в а, конкретни действия. И именно тук искаме да продължим с развитието на световно ниво и да не е, подчертаваме негативните елементи, а най-вече положителните и да оставим на другите да търсят негативните. Тази инициатива е положителен елемент и се надяваме, че е правилният подход за следващите 10 години. Разбира се, не е невъзможно да се постигне световна ратификация. Има, има подобни конвенции, например за правата на детето. На над само две държави не се подписали Съединените щати и Сомалия. И всъщност Сомалия скоро ще ратифицира, така че де-факто само Съединените щати останаха. Но тема като изтезанията, нещо, което е, е забранено със закон 79-та, трябва да бъде а, забранено напълно. Това трябва да бъде а, едно от фундаменталните права и свободи. Това ще го постигнем само със световна ратификация и ще работим усилено през следващите 10 години. Стол. Благодаря много, господин Стол. Сега давам думата на секретарката на ООН, е, която отговаря за хуманитарните фондове и е, фондовете за борба с мъченията. Но преди това ще пуснем един кратък видеофилм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 to, to the safe place. We feel that our work is, is worth. Our work is never end. Muy bien, muchísimas gracias eh, por este reportaje. Eh, voy a dar la palabra за репортажа. И сега ще дам думата на нашата ораторка от ОНЕ. Тя работи много ангажирано за мир, за благосъстоянието на хората. Освен това, тя е жертва. Нейният мъж загина в атентата в Ирак. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за усилията. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е, е радост и чест е, да бъда е, тук е, и да ви предам поздрави от Върховния представител по правата на човека в е, е Женева. Искам да повторя това, което каза а, посланника. отбелязвам 33-та годишнина от подписването на конвенцията против изтезанията и от създаването на системата против изтезанията. Създадени са различни органи, имаме специален докладчик против изтежанията, имаме специален а, а, комитет за жертвите на, на е, изтезани. Това е най-стария комитет, той е на 33 е, години. Нашата работа е много важна днес, защото има хиляди жертви на изтезания от всички краища на света. Много ценя усилията за подписване на конвенцията от всички държави. Също така много ценя и създаването на фонда, тъй като той представлява конкретен инструмент за подпомагане на жертвата. Член 14 от конвенцията казва, че е, е, държавите е, се задължават да осигурят помощ и обещатение на жертвите на изтезания. Това не е някакъв милосърден акт, това е правно задължение на държавите, защото това е задължение на държавите да спазват международното законодателство огромния брой а, жертви, които се обръщат към нашия фонд. А, и доказателствата, събрани от е, е, комитета, е, показват, че това задължение много често се пренебрегва от държавите. Фонда е а, е, уникален по своята структура. Неговия мандат а, е, е, е визионерски. Той е фокусиран изцяло върху жертвите а, и въпреки а, неговата възраст от 33 години, фонда е все още много а, МЛАД в рамките на Международен наказателен съд има фонд за подкрепа на жертвите. Е, тази жер... Е, концепция за помощ на жертвите е, не е толкова доминираща все още в Обединените нации. Фонда набира средства, доброволни вноски на държавите и от други донори и насочва тези средства към граждански инициативи, които работят пряко с жертвите и им осигуряват медицинска, психологична, правна, обществена помощ, за това те да се завърнат към нормалния си живот след преживените изтезания. Към фонда работят работи един борт от консултанти за това как фонда използва средствата. А, така че тук в това отношение ползваме опита и знаните на Върховния представител за човешки а, права. Годишно ни оказваме помощ на около 30 хиляди жертви от целия свят. Работим с мрежа от специалисти във всички райони на света. Това са медицински е, сестри, борци за човешки права, психолози, адвокати и така нататък Фонда изхожда от разбирането, че помощта за жертвите е комплексна, както каза господин Ахмет от Кюрдистан в филма. Последиците от изтезанията могат дори да, бъдат, да се прехвърлят и върху следващото поколение. Важно е също така предложената помощ да бъде оказана бързо. Както вече казах, през последните две години имахме проекти на границата с Сирия и Ливан, където предоставяхме помощ за беженци. Господин Ахмед работи в отговор на кризата в Северен Ирак. Също така работим в момента и с Украина. Така че фонда се опитва да разкрие е, капацитети, които да отговорят и на новосъздадени ситуации. За съжаление, не винаги е, успяваме. Е, много важно допълнение към дейността на нашия фонд е, са гражданските е, организации държавите е, е, са поели задължение да е, подкрепят тези държави възоснова на член 14, но когато е, е тяхно задължение да се грижат за жертвите, но понякога държавите са е, репресивни, неглижират жертвите и така нататък. И тогава в е, тези случаи се включват гражданските организации сред нашите бенефициенти имаме огромен брой борци за човешки права, които са изложили своя живот на риск. За съжаление, през последните пет години постъпленията в фонда намаляха. Надяваме се ситуацията да се подобри през следващата година. През последните 30 години не през фонда са минали около 140 милиона долара. Работим с над 600 граждански организации. Това са групи от лекари, специализирани центрове, групи от адвокати, така че формалната подкрепа, която се оказва на жертвите, може да бъде в всякаква конфигурация. Идеалният 12 милиона долара годишно а, би, би, биха били идеалните постъпления в фонда, с които да можем да работим. През следващата година са идентифицирани проектите, които ще подкрепяме, 190 инициативи в всички краища на света, 7 милиона ще отидат пряко за жертвите. Може би ще бъде интересно за аудитория като вашата да разбере е, повече за цифри за фонда от 2015 година. 1 е, е, милион и 200 хиляди долара ще бъдат средствата от, събрани от 16 държави от Европейския съюз за фонда винаги са били много важни е, вноските от европейските страни. За съжаление, те намаляват. През 2008 година 13 държави са плащали средства в фонда. Тази година техният брой е намалял само на 5 На подиума имаме един представител, благодаря на Дания. Германия също ни подпомага с много средства. Ирландия, Финландия и Австрия са другите. Загубихме много от а, а, нашите донори. Знам, че економическата криза засегна и европейския континент, но е важно, но също така, освен финансовата подкрепа, е важна и политическата а, подкрепа. А, ясно, важно е да се знае, че изтезанията са навсякъде, въпреки а, а, нормативната уредба, въпреки международните договори, а, непрекъснато съществува а, а, риска да се а, прибягва към а, изтезания. А, а, и понякога борбата с тероризма се използва като оправдание за а, прилагането на изтезания. Надяваме се да продължим да работим с вашата подкрепа, защото, както показа видеото, което видяхте, добрата рехабилитация на жертвите е важна и за следващите поколенията в много държави, в които сме оказали правна помощ, а, а, сме оказали влияние върху промяната на законодателната рамка. Всяка една добре рехабилитирана жертва ще промени бъдещето. Сега ще дам думата на госпожа Лох Билер, която е докладчик по много важен доклад във връзка с тази тема. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за изказването. Миналата година Вероник Декайзер работи по този доклад, който беше прият от парламента тази година за изкореняването на изтезанията по света. И мисля, че и тук е отразено много всички, почти всички държави осъждат изтезанията, но няма политическа воля да се развият политики, които да допринесат за пълното заличаване на изтезанията. И те присъстват навсякъде по света. Това е широко разпространено нарушаване на човешките права. В нашата резолюция критикувахме е, външната служба и държавите членки за това, че не спазват ангажиментите си за борба с изтезанията. И също критикувахме оставането на хартия на хубавите препоръки, които бяха изработени на европейско ниво. Също имаше един ангажимент да се а, ангажира повече парламента да следи близо европейските политики в тази област. Тук бихме могли да чуем повече от външната служба, докъде са стигнали. Също трябва да сте по-амбициозни в регионалната и национална, националните механизми за превенция и дори да има една световна кампания по тематични въпроси, свързани с измъчванията. Тук, както знаем, ние не сме стигнали кой знае колко далече на това ниво. В тази резолюция се призовават всички европейски делегации, както и консулски служби и посланничества от държавите членки, да направят едно специално усилие е, в своята работа, за да а, е, направят е, всички, да предприемат всички възможни инициативи, за да се спре и спрат изтезанията и да се осъществи връзката с гражданското общество когато в нашата резолюция казахме, че държавите членки, парламента и външната служба трябва да осъществят повече посещения на място, където а, има задържани, където се прилагат изтезания в затвори, в психиатрични болници. Ние започнахме един процес, изготвяне на практически насоки за депутатите да посещават такива места в трети държави и също ще бъде добре да чуем докъде сме стигнали в това отношение. Това е едно практическо занятие и дори и председателя на парламента поиска от нас да отидем в Азербайджан да посетим Лайла Юнус. И отговора, който често получаваме е не можем да отидем в този затвор. Но също трябва да имаме ни практически насоки за това как да си осигурим достъп до такива а, места. А, това е в, насо... в, в казаното от страна на госпожа Долче Канан. А, за това как да се подпомага жертвите от изтезания, но също така и финансовото, финансовата страна на въпроса. Също говорихме и за изтезанията на деца в насилие, базирано на половете. И също, колкото знам, има нови идеи, а именно, че смъртното наказание е е несъвместимо с международната забрана за, ам, за измъчване и съответно а, тези двете политики трябва да се съгласуват. На този етап а, може би ще е добре да чуем как външната служба се справя с нещата. Също Искам да, кажа, да задам няколко въпроса, ако ми позволите. Остават ни 7 минути. В такъв случай, мисля, че ще е добре да спрем до тук. И ще дам думата на външната служба да чуем докъде са стигнали. Благодаря. Primero voy a dar la palabra a nuestros invitados por si quieren eh, responder. Първо ще дам думата на нашите гости да отговорят ако има някакви нюанси. И после, ако има време, ще дам думата на комисията или на външната служба, но не мисля, че ще имаме време. Благодаря. много съм впечатлен от анализът, който направихте в това отношение. Няколко разсъждения. Първо, ако искаме да имаме достоверност, Европейският съюз трябва да признае, че измъчването не се случва само извън Европейския съюз, но и тук, в Европейския съюз, понякога. Бившият специален докладчик, господин Донова, издаде един доклад в това отношение и говори за условията на третиране на някои търсещите обежище, а също и в някои психиатрични болници. А второ, Европейския съюз трябва да играе специална роля в тази област, посочена от ОСР, и да работим повече с области като, с региони като Кавказският регион – И бихме могли да изиграем важна роля с, с тези райони, за да мобилизираме действията. Когато говорим за държави в Латинска Америка, Африка, Азия, Близкият изток, трябва да си даваме добре сметка в какво сме добри и в какво не сме добри. В някои случаи ние не, на нас не се гледа като на гости, които са добре дошли, а като на натрапници. И за това трябва да започнем с съседните държави, където имаме сходни проблеми. Трябва да сме много чувствителни относно това как сме приети трябва да помислим по всичките елементи, как се третират хората в полицейския участък, къде са задържани, в затворите, в психиатричните болници и така нататък. Така че дипломацията и политическата чувствителност са много важни елементи. И трябва да започнем с държавите, които са водещи в даден район а не да започваме от аутсайдерите. А пък веднъж като и установим сътрудничество с лидерите в даден район, би могли, те биха могли да поведат района. И можем вече да подкрепяме организации на местно ниво и така нататък, но трябва първо да направим много задълбочен анализ за това какво можем и какво не можем и е, кога да се оттеглим и да оставим на други да продължат с работата. Благодаря за думата. Да допълня. И аз наистина много, много впечатляваща резолюция. От наша гледна точка ние оценяваме акцента, който слагате е върху различните целеви групи или групи, които имат нужда от специално внимание. От... Ние всъщност виждаме все повече жертви жени. Например, следващата година ще имаме фонд а, с 50... за 56 000 жертви. Според нашите статистики 26 000 от тези жертви ще са жени, жени и деца. Особено в тези конфликтни ситуации. Бариерите определено а, отидоха далече. И а, вашият акцент върху жените и а, децата, както ЛГБТ и а, защитниците на човешките права е много правилно. По параграф 76 наистина е много важен и е важно да се мисли за превенция, както и за връщането на жертвите към нормален живот. Тази ситуация е а, наистина много тежка. Имаме нужда от тези средства, за да можем да изградим системата на превенция. И не трябва да я оставим да умре преди още да се е родила. И в следващия план за действие се радвам, че е, пак сте помислили да включите изтезанията като приоритет. Благодаря. Добре. Сега за две минути, за съжаление, без превод, е, външната служба